Искам да ви съобща за следните изменения. Имаме изменение на дневния ред. Заседанието на координаторите ще се проведе от 15 до 16 часа. Моля координаторите да присъстват по това време. А, за, това е заради един от нашите членове, които иначе не могат да присъстват. Тоест, точка от дневен ред 16 застане на координаторите се премества в 15 часа, а на нейно място идва точка от дневния ред 10. Езиковия режим а, ще си го намерите в документите. заседанието, както винаги, се излъчва. Така че преминаваме направо на точка трета. Трябва да гласуваме становище, изготвено от мен по доклад на комисия Либе. Аз като докладчик вече съм казала всичко, което имам да кажа. Ако сте готови, може да поставите картите си за гласуване в апаратчетата. Verfügen Sie über Ihre Stimmkarten? Dankeschön. Damit, ähm, genau. Genau, wir haben zwei... Äh, Оттеглили сме е, три изменения 8, 9 и 14. Започваме с изменение 23. За, против. Гласуваме за, против. Нека да проверим електронно. Край на проверката. Минус един. Отхвърля се. 24. Против въздържали се, приема се 25 за. Против въздържали се, приема се 26 за. Против въздържали се. Нека да проверим. 26. Мисля, че се приема, но да проверим. Приема се. Ако, ако гласовете са 8 на 8, значи се отхвърля. 27 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се, приема се 33 за, против, въздържане се, приема се 34 за, против, въздържане се, приема се 35 за, против. Да проверим. 35. 35. и пет. на проверката.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 Една карта е в апаратчето, без да е натиснато. Край на гласуването сега. 12 гласа за и двама въздържали се. Благодаря ви. Колегата Целер, който не си носи картата, също е за. Минаваме на точка четвърто от дневния ред точка четвърта от дневния ред. Е, е, надявам се колегата Вон да е тук. Групата на социалистите може ли да ни каже кога да очакваме пристигането на господин Вон? Той е на път за насам. Добре, тогава точка пета от дневния ред също липсва докладчика. Не мога да гласувам още веднъж становището за Унгария. Колегата Пирински, моля. Благодаря, госпожо председател. Предполагам, че по точка 5. Проблема е, че и не се докладчик, а я няма. А, но тя ме помоли да докладвам на нейно място. you know.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 Някой нещо да има да каже по точка разни? Няма. Добре. Добре, да чакаме още 5 минути. Може би администрацията на парламента трябва да помисли дали да не купи часовници на всички, защото ще се спастят пари от други места. Добре, прекъсваме заседанието за няколко минути и чакаме да пристигне или на сметната палата, или сметната палата, или господин Фон. Ja, wir nehmen. Съжалявам за прекъсването. Подновявам е, дебата. Колегата пристигна. Следва подготовка за нашата мисия в Албания. Първоначално предвиждахме да съчетаем Албания с посещение в бивша Югославска република Македония, но се отказахме. А, имате думата да представите мисията. Съж, съж, съжалявам, че закъснях, но имах проблеми с, коли, с колата си. Що се отнася до мисията в Албания, Първоначално смятахме да отидем в Албания и бивша Югославска република Македония, но в крайна сметка предвид времето беше, нямаше да можем а, нямаше да имаме време да посетим двете страни, така че в крайна сметка ще отидеме с Албания. Мисля, че абсолютно своевременно организирахме тази мисия, тъй като комисията заяви миналата седмица, че ще започне преговори с Албания. Е, през 2016 година Сметната палата е, посочи някои проблеми, свързани с е, управление на фондове. Е, в доклада беше споменато, за Албания беше споменато също така, че има проблеми с съдебната система, назначаването на а, е, съдии и така нататък. Благодаря на Микел от е, секретарията защото ще можем да видим на място как се изпълняват някои проекти. Ще имаме срещи с а, важни отговорни лица, така че аз призовавам колегите да се включат в делегацията. За съжаление на предишната ни много малко хора дойдоха, но мисля, че е много важно тази делегация да бъде така по-масштабна, по, с повече хора, за да свършим наистина работа. Благодаря много. Да, от дълго време установяваме, че колегите не, се, не са привлечени от тези мисии. Господин Силар е тук от комисията. Имате думата. Благодаря, госпожо Гресле. Искам само така да обясна какви са нашите отношения с Албания. През 2008 година взевихме решение за падането на визите с Албания. В становището за 2009 2009 година. Казахме, че за да се започнат преговори с страната, страната трябва да наблегне и да извърши реформи в 12 приоритарни отрасла. При след... Седем от тези приоритети вече бяха изпълнени, останаха пет и комисията от, от, отчете, че има много, направен много голям напредък. Все още обаче има проблеми относно назначаването на съдиите. Тази това е една програма и то е така изключително събитие. Става, става, става дума за една програма, която е, е наблюдавана и на която се е, упражнява скрининг от между, между, международна е, комисия, в която участват е, и европейски съди и американски съди, Наистина това е уникален експеримент, който започна преди няколко а, седмици. А, някои и вече 20 съдии трябваше да напуснат системата. Някои бяха уволнени, други а, просто сами си подадаха отставка, за да не станат обект на а, наблюдение, надзор от страна на комисията. Така че това е една от а, един от начините за борба с корупцията. Вие ще имате възможност да разговаряте с участващите в програмата, която тук-що започна. 10 милиона са посветени на, тези, на тази програма и най- тя най-вероятно ще се изпълнява в продължение на 2 до 3 е, години. Е, препоръките е, бяха изпълнени, т.е се смята, че и този приоритет и критериите са изпълнени. Значи останаха още пет приоритета. Администра... Администрацията, борба срещу корупцията, е, човешките права и така нататък. В е, всички тези области Ваня е, е отбелязала напредък. Това не означава, че всичко е приключило, но в момента, в който започнат преговорите, и ще видите, че след това вече като се е, открият е, главите и особено глава 23-24, която е вътрешни работи и е, съдебна система, обикновено там имам работа за дълги години, понякога 8-9 години са необходими. Е, господин Юнкер беше в Албания през февруари. От една страна така предоставихме европейската перспектива на Албания, от друга страна обаче е, много ясно и така не та, не много дипломатично е, беше казано на албанците, нещата трябва да се променят, трябва да направите много повече усилия и по-специално в областта на е, правовата държава, върховенството на закона. И а, знаете, че има, има и 6 приоритета, циф, цифрово, цифровия дневен ред, свързаността в, разбира се, в, на Западните Балкани и с Европейския съюз, социално-економически аспекти, помиряване, добросъседски отношения и така нататък. Знаете, че, че тази, този регион преживя много тежки събития в е, миналото. Е, въобще трябва да се, да се решат е, много, много проблеми, за да които да се решат между страните преди те да се присъединят към Европейския съюз, за да няма после възм... възможност за шантаж и, както знаете, Европейския съюз не иска да, да, да внася проблеми допълнителни. Проблемите трябва да бъдат решени преди присъединяването. Знаете, че госпожа Могерини също работи много по въпроса в е, знаете, че през май е така наречената Европейска седмица, в която ще се провеждат много събития. А колкото до проекта, който вие сте избрали. Това е наистина един много представителен проект, така че ще можете наистина да видите начина по който функци... Е, по който функционира тази програма. А, доколкото разбирам, ще ходите и в Лора, където ще, а, ще, ще, се, ще се запознаете с а, функци, функциониране на някои от администрации включително и начините по които се провеждат обществените проверки. Доколкото разбирам, ще ще видите и проектите, ще, ще имате възможност да наблюдавате начина на изпълнение на туристи, проектите свързани с туризъм в Флора, свързани с транспорта също. Там отбелязваме много закъснения и в тръжните процедури има известни процедури. Така че като цяло вие ще можете да наблюдавате изпълнението на пет проекта, което ще бъде много интересно и ще даде една така цялостна картина за състоянието на нещата. Благодаря ви много. Е, почти съжалявам, че няма да мога да се включа в тази мисия. Това е изключително важна държава. Е, До къде е стигнало сътрудничеството на Европейския съюз с Албания, както и Албания с съседните и страни. Посочихте някои от инициативите, това е много важно. Важно е също така комисията да усъвършенства тези процедури. И са полуки, има напредък, наистина. Е, да, занимаваме се с е, механизма за обсъдяване на сътрудничеството с е, България и Румъния и това, този инструмент беше предвиден и за Албания. Не е възприят при Харватия, но въпросът ми е какво е сътрудничеството в економическата област между тези държави, какви са вашите намерения в бъдеще. Държави, които не се понасят, могат да привнесат в Европейския съюз своите конфликти. Ясно е, че нямаме нужда от това. Така че въпросът ми е, в идните 6 месеца бихме искали да се съсредоточим върху економическото сътрудничество и какви са бюджетните нужди, има ли такива. Още един въпрос. Има ли колеги в залата, желаещи да зададат въпроси? Пирински, бите. Господин Пирин. Благодаря, госпожо председател. Два въпроса. Първият регионалните проекции. Питам се, дали отбелязвате наблюдения върху връзките в транспортните коридори. Това е нещо, което се обсъжда от 20 години и така и коридор номер 8, който, който така се оказа просто мът, на един мит, който който трябва да свързва България с, чрез, през Македония с Албания т.е. от Черно море до Адриатика. А, но а, знаеме, че разбира се, нали, има проблем свързан с блокирането, идва, което идва от името нали, на Македония и така нататък. Но, но така предвид развитието на нещата, този, този коридор му ще отвори една на ни нови възможности. Как, докъде е стигнало това и, е и втория въпрос. А, а, правовата, държ... правовата държава, корупцията и така нататък. И мониторинга. Доколко смятате, че е, има влияние, което, което идва отвън, защото много голяма част от корупцията и престъпните дейности некак си не могат да бъдат ограничени в границите на дадена държава, а обикновено има взаимодействие с структури около а, е, тази държава и обикновено от държавите, където по принцип тези а, е, практики са се родили и разцъфтяли. Благодаря за въпросите. Регионалното измерение, разбира се, е едно от е, основните, значимите проблеми, които бяха включени и в споразумението за асоциация. Заради миналото, заради войната, регионалното сътрудничество а, има много по-голямо измерение и значимост. Аз а, споменах искам да спомена среща на високо равнище в София, която ще се е, проведе в, през май в София е, и където е, ръководителите на Европейския съюз ще, ще се срещнат с, с ръководителите на страните от Западните Балкани. Те като цяло участват всяка година в, в заседания и, и, и регионалната економическа зона. Това е също нещо, което е от огромно значение. Тоест, преди да държавите да се присъединят към Европейския съюз, да могат колкото повече да бъдат интегрирани, да има преди взаимно признаване на квалификациите, въобще да има възможност за мобилност на работната ръка в тези страни също така да, да има възможност за обмен на а, държавни служители между тези страни, а, което ще има и а, аспекта помирение и аспекта обмен на опит. А, да, а, включ, зна, знаете, също, същевременно е, че има и една така наречения офис за е, обмен на младежи, което е, е така копие на френско-немското и другите, и, и което се финансира с средства от преприсъединителният инструмент А, знаете, че и в Дуреш миналата година беше е, е, проведено мероприятие в рамките на това. Знаете, че има, разбира се, и, напреж... и напрежение между е, Сърбия и Албания заради Косово и точно за това е, сътрудничеството е много важно. А колкото до конкретния проект за коридор номер 8, е, ще, ще вида с колегата в ще трябва да проверя с колегите докъде са стигнали нещата. Знам, че сме, нап, сме направили а, 8 а, предложения. Е, но при всички случаи ще, се, ще, се, ще набера информация и ще ви предоставя допълнителна информация по този, за този коридор. Благодаря ви. искам да задам един допълнителен въпрос по една от темите. имиджа на Албания е един от най-лошите, да не кажа най-лошия сред европейците. Знаем това от едно допитване до тях. Какво прави правителството, за да противодейства на това? Защото аз мятам, че това ще бъде основната пречка пред идеята за присъединяването. Не знам дали е една година пред преди изборите да се радваме на срещата на върха в София, заедно с представители на Западните Балкани. Две мнения се борят в мен. От една страна, аргументът е, че не може само да се обещава присъединяване, без да се помага на реформите. Така че Европа трябва да помогне на тези държави да постигнат някакъв ред. От друга страна обаче знам колко против биха били европейските граждани против едно такова присъединяване, поне в моята държава, смятам, че в другите е така. Мисля, че въпросът е сериозен и трябва да бъде обсъден в цялата му комплексност няма решения, има просто надежни процедури. Не може да се дават отново отстъпки, да се снижават определени изисквания а, под а, мотото, че не може само да обещаваме, в един момент трябва преговорите да доведат до съответната цел. Мисля, че рекламната кампания няма да бъде достатъчна, за да подобри имиджа. Вие сте прави, че това не значи, че отварянето на е, преговорите, значи, че те утре ще се присъединят. Това означава повече ливреч, това означава по-прецизни изисквания и доближаване до критериите. Всичко е, това е ясно. Но само чрез реформи, които наистина е, са е, направени в дълбочина, истински реформи. Само по този начин Албания ще може да докаже, че наистина има желание да се присъедини към Европейския съюз, че наистина се правят усилия. А в крайна сметка всичко ще зависи от резултатите. Ако сравниме Албания с другите страни, можем да кажем, че албанското правителство показва желание наистина да отиде далеч напред в областта на реформите. Виждате е, тази е, програма за мониторинг. Никоя друга страна е, не е приела е, подобна е, програма, в която нали, активно се действа е, и се наблюдава дали е, е, съдиите работят както трябва, дали с, с, и така нататък. Е, също така има, знаете, има програма която се финансира от Италия и по предприсъединителните средства, за да се направи една фотограметрична снимка на цялата страна, да се види къде се е, култивират е, суд, суд, кана, растения, от които се произвеждат наркотици. Няма друга страна, която да се е съгласила е, това. Да разбира се, че има мрежи. Вие говорихте за трансграничните и международните мрежи и престъпни мрежи. Разбира се. Е, разбира се, че има, но имаме съд, е, съд сътрудничество с тях. Знаете, че в момента има е, лизон офисър в е, Албания на Европол. И наистина сътрудничеството ни се задълбочава, защото е, сме изправени пред е, предизвикателства, но сте абсолютно прав. Факт, трябват факти, трябва резултати, и то е, чувствителни, видими резултати. Само по този начин Албания ще може наистина да. Е, да докаже, че е, има намерение да се променя. Аз на времето работих е, по въпросите на Полша и мога да ви кажа, че когато Полша тръгне по е, европейския път, бяха много, дъл... много дълъг път извървяха. Спомням си, че по немската телевизия се, е, се, да, се пред, излъчваха предавания с ужасни неща, които се случваха в Полша. Полша имаше лоша репутация, но тя успя да превъзмогне да, да направи необходимите усилия, така че смятам, че Албания наистина е в състояние, разбира се, при активно участие и така малко нацик дори, да постигне необходимите резултати. Благодаря. Значи е време да отидем в Албания. За първи път ще отидем там, откакто съм председател на комисията. Колегите Вон Чернецки и Целер Клинца ще ходят в Албания. Колегата Вали се отказа. Делегацията има още свободни места. Вчера се опитах да върбувам колегата Ашворд, но всеки знае защо не може да отиде. Благодаря ви много. Ще продължим да разменяме мнение. Стигнахме до точка 5 от дневния ред, доклада на Европейската сметна палата за мобилността на работниците. Темата е много важна. Други комисии дебатират по изменението на директивата за свободното движение на работниците. Наше, за докладчик ще докладва господин Пирински, господин Пуфан за сметната палата. Благодаря много, госпожо председател. Добър ден на всички, дами и господа. През 2018 година Европейския съюз отбеляза петата годишнина на регламента е, определящ свободното движение на работниците. Това означава, че в всички държави членки няма а, дискриминация по а, признак национално, що се отнася до заетостта, възнаграждението и другите условия на заетост и труд. През 2015 година около 11 над милиона, 11 милиона работници а, прибиваващи в една държава членка, различна от тяхната, държавата на тяхната националност, това представляваше 3,7% от активното население на Европейския съюз. Що се отнася до потока на активните граждани, 1,1 милион през 2014 година са сменили държавата членка на пребиваване. Милиони 300 хиляди косяват граница на държава членка, различна от тяхната. В какво се състоя нашата работа по този доклад? В основата на нашата работа извършихме оценка, по която на начина по който комисията оценява ефикасността на действията на Европейския съюз за облегчаване на мобилността. От октомври 2016 до юли 2017 оценихме инструментите, прилагани от комисията по отношение на работниците, които желаят да се установят в друга държава членка, както и ефективността на разходите, финансирани от програмата ЕЗИ и социалния фонд. Що се отнася до програмата 2014-2020 година? В Германия, Люксембург, Полша, Румъния и Обединеното кралство – разгледахме 23 проекта, свързани с трансграничното сътрудничество, финансирани чрез РЕС през 2016 и 2017. По време на тази, този одит оценихме качеството, а, на една извадка от предложения за работа, а, свързани с ЮРЕС. Какво установихме? Установихме, че комисията е изградила инструменти, а, различни инструменти, гарантиращи свободното движение на работниците и държавите членки а, са а, изградили собствен източник на информация а, относно работниците на тяхна територия и тези техни граждани, които желаят да работят в други държави членки. Но комисията разполага с непълна информация относно свободното движение на работници. Работниците трябва да бъдат информирани за правата си и така, че да могат да деносират всеки акт на дискриминация. Извън на собствената си рамка, комисията не е запозната с различните казуси, наблюдавани в държавите членки, тъй като тя не е уведомена за тях. От друга страна, работниците се сблъскват с пречки, които не представляват нарушение на правата им, но все пак могат да окажат отрицателно въздействие върху тяхната мобилност, непризнаване на тяхната квалификация или непреносимост на пенсионните им права и други. Това трябва да бъде разгледано в светлината на неексплуатирания потенциал, на използвания потенциал. През 2014 година различни проучвания показват, че близо 3 милиона европейски граждани са проявили интерес за установяването си в други държави членки спрямо 2015 но а, само а, около 1 милион от тях са го осъществили. Има слабости и по отношение на нивото на финансиране с оглед на благоприятстване на свободното движение на работници. А, за периода 2014-2020 година държавите членки могат да ползват Европейския социален фонд за облегчаване на мобилността, както и за осъществяване на специфични програми а, и а, стажове. През 2013-2014 година при приемането на оперативната програма на СФ, комисията не е контролирала доколко държавите членки ефективно са а, програмирали такива мерки и не знаем доколко е използван социалния фонд с тази цел. Основният източник на финансиране е програмата на Европейския съюз за заетост и иновации в социалната област. 23 проекта с трансграничен характер сме а, проучили на ИСА е и установихме по отношение на добрите, успешните резултати, а, също така а, бях, беше наблюдаван на пропуски, а, свързани с а, интегрирането и прилагането на тази а, програма. Портала ЮРЕС предлага е, предложения за работа, но голяма част от тези, които се предлагат национален план, не са е, изнесени на този портал. Не са публикувани на портала. Също така липсва достатъчна информация е, за тези свободни работни места. Според комисията, Голяма част от осъщественото през 2016 година са осъществени със сътрудничество на сътрудниците по ЮРЕС, което е само 3,7% от контактите между търсещите работа и съветниците по ЮРЕС. Трябва да се работи по достъпността на инструментите, така че да може да се гарантира по-добър достъп на работниците и на възможността им да посочат случаи на дискриминация. Следва да се подобри е, механизма на финансиране на Европейския съюз с оглед на свободното движение на работници и да се проследява по-добре е, нивото на постиженията им. Трябва е, да се подобрят възможностите на портала ЕРС а, така че това да бъде подходящ инструмент. Благодаря за вниманието. Благодаря ви за интересния и важния доклад. Благодаря на преводачите. Колегата Пирински има думата сега. Uh, Благодаря, госпожо председател. Както правилно казахте, тази тема е наистина много важна а, и е приоритет а, на нашите дебати. Докладчикът би желал да каже следното. Докладът, представен от Сметната палата, е особено важен, защото той засяга фундаменталния въпрос за свободното движение на работещите. Ръководителя на екипа, господин Пуфан и неговите сътрудници заслужават нашето уважение и възхищение за свършената работа, не само по отношение на препоръките за това как са изразходени средствата, но и заради наблюдението върху това, как комисията и държавите членки пазят и насърчават тази свобода. Става ясно от констатацията на Сметната палата, че също има няколко предизвикателства пред свободното движение, които трябва да се премахнат, това число от законодател, първо, взаимното признаване на професионалната квалификация, улесняване на този а, процес и превръщането му в по-достъпен за гражданите, администрацията. Друго наблюдение на съда каса е уеднаквяването на социалните и пенсионните системи. Задължение на комисията е да вземе предвид препоръките на Сметната палата и да направи съответните предложения, за да им отговори. Друго, което е представено в специалния доклад е темата за проектите за трансгранична мобилност, финансирани с европейски средства. Комисията и по-точно Генерална дирекция за етос трябва да поработи по този въпрос при следващия конкурс за проекти, като включи е, за индикаторите, е, по които ще измерва добавената стоеност, е, постигната с европейските средства по тези проекти. Европейската сметна палата препоръчва да се разработят насоки за ОИРЕС Необходимо е да се насърчат управляващите органи на страните членки да разширят възможностите, предложени а, по оперативните програми, тези и, и по социалния фонд защото целта на тези средства е да намалят безработицата в страните членки и регионите, да смъкчат проблема с недостига на работна ръка и квалификацията. Свободното движение на работниците е един от кръгълните камъни на Европейския съюз, но все още има множество предизвикателства пред създаването на един европейски пазар на труда въпреки ОРС инструмент достъпен за всички европейски. Все още има фрагментация и базите данни за заетостта не са съвместими. 100% от свободните работни места някои държави са публикувани в портала, но в държави като Нидерландия, Великобритания и така нататък този процент се движи между 9 и 16. Европейската сметна палата изразява загриженост относно качеството на работни места, публикувани е, от портала, защото 39 от 50 публикувани е, работни места не съдържат основна информация, като например крайния срок, до който може да се кандидатства. За целта портала за работна мобилност, за трудова мобилност ОРС трябва да бъде подобрен. Тези проблеми искат бързо действие от страна на държавните членки и Европейския е, съюз, за да се създаде един европейски пазар на труда. Сега по изключение ще дадем думата на Мартина. And, um... Благодаря, госпожо председател. Благодаря на Сметната палата за свършената работа. Както правилно казахте, днеска в комисията ЕМПЛ ще има важно гласуване. Не става дума за същото, но за свободата на а, услугите. Но в крайна сметка тези пакети са много тясно свързани. Както правилно беше казано от господин Пирински, ние работиме в, сътруд... в тясно сътрудничество по тези въпроси. Свободата на предвижване на гражданите в Европейския съюз е едно от основните права на Европейският съюз като цяло. И е, е тази основна свобода, която се осигурява от Европейския съюз, е в, за добро на всички, разбира се. Е, мобилността може да бъде много-много по-голяма. Тя е 10 пъти по-ниска, отколкото в Съединените щати. Сега, разбира се, обстоятелствата са съвсем е, различни, но при всички случаи трябва да махнем, да премахнем всички препятствия пред е, тази мобилност. Повече информация, по-малко препятствия, за да може наистина да има трудова мобилност, защото трудовата мобилност ще бъде много е, полезна за намаляване на разликите между различните държави, членки и региони, е, намаляване на безработицата. Знаете, че в някои в някои е, страни, в някои региони безработица стига до 50%, на други места е много малка, като в моята страна. Имам въпроси към комисията и към сметната палата. Видях тук цифрите, свързани с трудовата мобилност по страни и като че ли най-активните са британците, което е много интересно, но от друга страна там проблема ще се постави с Брексита, така че как, как можем да реагираме на това? И второ, Европейската, Европейската комисия не разполага с достатъчно информация относно трудовата мобилност и не се знае достатъчно за е, квалификацията, езиковите бариери и така нататък. Откъде идва, откъде идва проблема? Дали са липса на данни, държавите членки ли са проблем? Откъде идва проблема? И още един въпрос. Какво предвижда Европейската комисия в рамките на следващата МФР за това? как, как препоръките ще се е, отразат в конкретните предложения на комисията. И от наша гледна точка, е, знаете, че ефективността на разходването е много важна за нас. Все повече и повече се говори за добавена стойност при разходването на средства. Мисля, че няма нищо по-конкретно от трудовата мобилност. Е, там, точно в тази област, можем абсолютно ясно и точно да покажем на гражданите къде е европейската добавена стоеност. Как може да го направим, колкото се може по-ефективна. Колегата Корна. Благодаря, госпожо председател. Аз имам един въпрос към комисията. Първо, благодаря на Сметната палата за доклада. В тази връзка а, имах контакт с трудов посредник в Орегио, Еорегио Мас 1 един много ангажиран, но от този един единствен човек зависи цялата система на ОРС. Как комисията може да го подкрепи, да направи така, че нещата да не зависят изцяло от него, а той да получи подкрепа от други е, хора? консултантските центрове на ОРС някак губят значение и работещите в тях намаляват. Това е точно обратното на това, към което се е, стремим. Какво може да направи комисията, за да има повече хора? Колегата Ашфорд. Благодаря. Аз искам да подкрепа казаното преди това липсата на информация и на информираност на обществеността. Аз идвам от Обединеното кралство, където наистина трудовата мобилност е от огромна полза за економиката. Като слушам в момента дебата, повече, по-голямата част от дебата и, и неразбирателството идва от това, че нещата не са достатъчно ясни. Казват, че трудовата мобилност води до намаляване на възнаграждението в дадена държава. Няма доказателства за това защото обикновено може би защото най- най- най- най-видимото е там, където има недостатъчно квалифицирани работна ръка, защото никой не се занимава с лекарите или с преподавателите и така нататък. Моя въпрос е следният. Смятат ли аудиторите, че комисията е, се, се, се е провалила в а, това, че не е дала достатъчно информация, не, не, не, не, не, не е, е подхранила обществения дебат както трябва? Thank you, Mrs. Chair. Thanks for... Благодаря, госпожо председател. Благодаря за въпросите. Първо искам да благодаря на Сметната палата. Така се прави обикновено. От миналата година продължаваме една интересна дискусия и едно много ползотворно сътрудничество. Както виждате, ние приехме всички препоръки на Сметната палата. Ще се опитам да бъда кратък първо. Първо по темата, второ по препоръките и трето е, полуките, които сме извлекли. И не искам да повтарям казаното от преждеговорящото. Да, естествено, че принципа на, мобил, на трудовата мобилност е, е един стълб на европейския проект. За Значи всеки, за да може всеки гражданин да участва в економическият живот на всяка друга държава членка. Еми, Миналата седмица бе публикуван доклада на комисията за мобилността. Там се съдържат много цифри относно мобилността, кой се придвижва, как, откъде идват хората, къде отиват. Приканвам ви да се запознаете с този доклад. Става дума за доклад за 2017 е, година, който потвърждава е, насоките и тенденциите, които вече наблюдаваме от е, години. Да, мобилността е факт, мобилността е нещо, което става все по-мащабно. 17 милиона тези, които не живеят в а, държавите членки, откъдето са, а, включител, в, в тях включваме, разбира се, и пенсионерите. Това са хора, които са направили усилието, направили са да се преместят, а, направили са един не лесен избор. Так, същото тези тенденции на развитие се виждат в най-различни области, информатика и така нататък. Сега описани са и евентуалните препятствия, имаме законова рамка, имаме регламент, имаме директива. И ще видите, че през последните 3-4 години тази е, законова рамка подлежи на обсъждания, на, на, на много преразглеждане. Знаете, е, че междувременно се започна и преразглеждане на директивата за командироване през 2016 година. Е, много обсъждания се проведаха междувременно. Е, разполагаме с инструменти като ЮРЕС, програми, финансиране на програми по е, силата на Европейския социален фонд, програмата ЕИЗА и така нататък. Така че доклада на на палатата а, така обхваща всички тези елементи. Сега, колкото до препоръките, вижте заглавието на, от, на доклада. Заглавието отразява а, ключовите послания на препоръки включително и към държавите членки, които трябва да изиграят своята роля. Да, наистина. колкото до измерването и така нататък, наистина, може би, трябва повече информация за това дали тези, които искат да се преместят, разполагат с необходимото, получават необходимата информация и така нататък. Но казаното за портала според мен е доста красноречиво. А, циф, циф, цифрите са много красноречиви. Също имаме над 4 милиона посещения всеки месец на този сайт, но разбира се, трябва да се види, да се измери допълнително, доколко информираността е на ниво и и също така искам да свържа Третата препоръка – събиране и обработка на данни с а, усъвършенстване на предоставената информация. Ком... Комисията прие предложение за Европейски орган по труда и мисля, че този орган ще може, ще спомогне за е, изпълнение на третата препоръка. Колкото до четвъртата препоръка за повече синергия между различните източници на финансиране. Може да се насправя, разбира се, но има и известни ограничения, защото от една страна имаме Европейския социален фонд, от друга страна програмата ЕИЗъм но мисля, че на 2 май ще излеземе с доста е, така добра, е, добро предложение на тази тема. Е, това е кратко представане, така че много ви моля да приключвате. По 5 и 6 им през 2016 година бе прият нов регламент за изискване за система за измерване на резултатите. Това бе прието след много дълги и е, така разгорещени дискусии с държавите членки. И на последно място Европейският орган по труда. Това ще подобри сътрудничеството, начина по който ще се получава информация и този орган ще може да бъде и медиатор а, е, между различните други а, е, инструменти или органи. В момента нещата са в ход на действие в ход и се надявам, че ще се вземе най-скоро време ще бъде по-добре. 15 минути говорите. 15 минути имахте. Не 35. Трябва да приключиме. Отново ще го обсъдим, отново ще го включим в дневния ред и тогава ще има по-задълбочено обсъждане. Благодаря ви, с това приключихме работата по тази точка от дневния ред. Трябва да се упражняваме върху това какво означава кратко представяне. Сега Поздрав... Приветствам а, а, финансовия министр на Украина, генерална дирекция НИР. Радвам се, че сте тук. Е, Украина многократно е присъствала в дневния ни ред. През май 2016 бяхме в Украина. Имаме доклад на Сметната палата за 2016 година. Много се радваме, че успяхте да пристигнете. Е, радваме се, че ще ни дадете е, актуална информация за Украина и за положението там. 8 милиарда е, евро сме отпуснали за Украина, също и макрофинансова помощ под формата на облигации. До 2015 година от 2,4 2014 имаме е, ново споразумение за 11,2 милиарда евро. 8 е, е, от тях от Европ... през Европейската банка за инвестиции и развитие, Европейската инвестиционна банка за възстановяване и развитие. Господин министър, имате думата. Благодаря ви. Благодаря на всички. Госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, за мен е чест да участвам в днешното заседание на Комисията по бюджетен контрол. В подкрепа на макрофинансовата помощ за Украина. Първо искам да ви благодаря за непрекъснатата подкрепа, която оказвате на Украина през последните години, най-вече през последните четири въпреки безпредседентния напредък е, в осъществяване на реформите през последните 4 години, Украина продължава да бъде в сложна економическа и политическа ситуация. Последиците от е, хибридната война и недостатъчните реформи от периода преди войната означава, че сега е необходимо повече време да се е, реформира държавата. Нека да сравним периода преди 2014 година и сегашния период. Заради е, хибридната война загубихме 16% от БВП, инфлацията достигна 44%, бюджетният дефицит беше близо до 5%. Е, е, процента и критично ниски национални банкови резерви. Валутата се обесцени 4 пъти. Също така бяхме напълно зависими от газовите доставки и търговията с Руската федерация. Това беше положението през 2014 година. Сега, 4 години по-късно, економиката ни отново расте с 3% годишно инфлацията ни от тази година ще бъде едноцифрен 9%, очакваме да бъде. Намалихме бюджетния дефицит до 1,7% за миналата година и продължаваме да следваме политиката за намаляване на бюджетния дефицит. 19 милиарда долара е в момента нашия резерв по чето възстановяване работи. Продължаваме да зависим от газовите доставки на Русия, но диверсифицираме търговията. Виждате, че се случиха големи промени заради амбициозния план на правителството, но и заради подкрепата на нашите приятели и партньори, сред които Европейския съюз е основен. През последните 4 години постигнахме повече, отколкото през последните 23 години на нашата независимост. Извършихме реформи за децентрализация, за обществени поръчки, изградихме структури за борба с корупцията, реформирахме пенсионната система, здравеопазването, разчистихме банковия сектор и трансформирахме енергийния сектор. Голяма част от тези реформи обаче още не са завършени много от вас могат да сравнят е, с това, което става в техните държави и знаят, че трансформацията изисква много време. Така е и в Украина. Не сме завършили реформите, имаме нужда от още подкрепа, за да сме сигурни, че реформите ще продължат да напредват. И за да сме сигурни, че сме на здрави финансови позиции. 2018-2019, тази и следващата година, ще продължим да имаме сложна ситуация с баланса, защото имаме вноски, падеж на вноските за погасяване на дълга. Само 4% от външното ни финансиране могат да дойдат а, от а, а, търговия. Това е по искания на а, МВФ. И това може би обяснява факта, поради който макрофинансовата система е толкова важна за нас. И защо се нуждае от подкрепа. Трябва също така да сме наясно с предизвикателствата, които се, пред които сме изправени. Наближават а, е, избори а, е, и това отклонява вниманието от важната трансформация. Да продължаваме да страдаме от слаби институции, което е наследство от е, миналото. По тяхното възстановяване трябва да работим тук. Украина не е изключение. Напредъка през последните 4 години показва, че а, екипите, които, са, които провеждат реформите, са си поставили големи цели и работят за тях. А, демографското развитие е катастрофално. Това е проблем, по който трябва да работим в дългосрочен план и трябва да го имаме предвид, когато разработваме политиките за бъдещо развитие важен фактор е умората сред населението и Русия продължава да води война. Чисто финансова гледна точка трябва да знаете следното. 5%, повече от 5% от нашия БВП отива за сигурност и отбрана. Това е един от най-високите проценти в света. Въпреки всички тези а, проблеми, а, продължаваме неотклонно да следваме програмата ни за реформи и заложеното а, в споразумението за асоцииране с Европейския съюз. Ние нямаме никакво намерение да спираме трансформацията на страната. Ключовия приоритет в момента е да се финализират реформите, които започнахме. Приели сме множество закони, които ам, поставят а, рамката за реформи в ключовите области. Сега е момента да започнем да ги изпълняваме. Това включва а, приватизация, енергийния сектор, а, създаване на специализиран съд за борба с корупцията. Това ще бъде последният елемент в системата за борба с корупцията, която започнахме да изграждаме от нулата. И реформа на публичната администрация. Това са само някои от важните реформи. Е, нашата програма съдържа още в контекста на а, Не сме изпълнили всички условия за предишната макрофинансова система. В резултат от това не получихме 600 милиона евро от последния транш, който бяхме бюджетирали. От общо 21 условия изпълнихме 17. Четирите, които не е, изпълниха, ни попречиха да получим макрофинансовата помощ. Трябва да вземем някои спешни мерки, за да а, осигурим липсващите финанси. Направихме го чрез краткосрочни заеми, но това ще се отрази на резултатите на тази година, което означава, че, е, ще, че имаме спешна нужда от първия транш на новата макрофинансова помощ. Тя е от жизненно важно значение. Продължаваме обаче да работим по изпълнението на неизпълнените условия, на изпълнените четири условия – Две от тях вече са изпълнени, а останалите две са предизпълнени. Нашата амбиция е да изпълним всички изисквания, които не успяхме да изпълним предишния период, е, докато бъде одобрена новата програма. Освен това, е, искам да ви дам някои подробности за програмата на МВФ. Връщам се от Вашингтон, където обсъдихме неизпълнените условия за следващия транш на МВФ. обещахме да ги изпълним в кратък срок – Продължават преговорите в Вашингтон. Надявам се, че до юни ще бъдем в състояние да получим следващия транш на МВФ. Трябва да кажа, че МВФ е, много ни подкрепят, въпреки че един от въпросите е силно политически, а именно дигане на газовите тарифи с почти 30%. Но ако а, изпълним това, което те искат от нас, ще ни позволи да реформираме газовия сектор, без да създаваме социална нестабилност. Казвайки всичко това, искам отново да ви благодаря за подкрепата и да ви помоля да ни подкрепите и този път. Ние имаме остра нужда от макрофинансова помощ, за да, за, за да се подкрепят нашите финансови усилия и да се осигури финансовата стабилност на Украина. Е, тази нужда е спешна. Искам да ви уверя, че а, ние не закъсняваме и ще можем да получим първия транш от МВФ на време, в началото на есента. Е, е, ние ви благодарим за доклада за настоящо положение в Украина. Ние не се занимаваме с външна политика. Може спокойно да говорите по-конкретно. Може ли да кажете кои са четирите условия, които не са а, изпълнени и какви са проблемите? Заповядайте. So, um, we had Значи става дума за четирите условия. Две от тях. Първо, second is uh, introduction of the credit забрана за uh, сеч въвеждането на ограничения бенефициентите автоматично проверка на бенефициентите и е, автоматична проверка на декларации, подадени от държавни служители. По първото, целта е да се деполитизира проблема и е, по силата на споразумението с Европейският съюз ще можем да решим проблема. И по този начин просто няма, няма да може да се политизира проблема. Регистъра на кредите бе прият в началото на годината, т.е. много скоро след това решението за не предоставяме на транша. Така че ние приехме закона, който се иска се. Колкото до ам, собствеността и регистъра на собствеността, това условие не беше много ясно формулирано. Е, още от самото начало имаше различни мнения за това, което трябваше да се направи. А сега в Украина се създава един нов механизъм, такъв какъвто не съществува в никаква, никоя друга страна. Тоест един прецедент, който най-вероятно ще се прехвърли във вашите страни по-нататък. Така че е, ние бихме искали обаче да бъдем един положителен опит, а не отрицателен. И в момента почваме да работиме по рамката. Ще ни отнеме време. но при всички случаи мисля, че е, това ще бъде постигнато, колкото до автоматичната проверка на декларациите. Променихме подхода. Аз лично участвах в а, процеса. Всички проблеми с които се сблъсквахме, са решени и програмата за развитие на ЮН, на ООН е, спомогна за, разви, за развиването на софтуер по, в тази област, така че преди две, два дена всъщност приключихме с, с всички изисквания по въпроса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 а, така наистина макроекономическото положение се променя и а, министъра го подчерта. Ние подкрепяме а, страната. Колеги посетиха миналата година страната и нещата много се промениха от 2014 година от революцията на Майдана. Много, много бяха условията. 29 в крайна сметка. Даже свършеното през последните три години са едни много целенасочени а, програми за укрепване на администрацията, децентрализация, а, реформа на централната администрация. Това са все области, които подкрепяме в момента и заедно с външният план за инвестиция, който изработихме заедно с Европейския парламент и който вече се прилага, се подпомагат малките и средни предприятия, економиката, бизнеса като цялко и включително и проекти за енергийна ефективност, които имат за цел да развият бизнеса в тази област. Работим едновременно с държавите членки и международните финансови институции за подкрепа и развитие на конкретни области. И господин министър спомена голяма част от тях заедно създадахме съвместна програма за управление на финанси с Международния валутен фонд, е, Литва, Финландия и други. Е, в други области също така антикорупционните органи. Там работихме заедно с е, Дания по публичната администрация с Полша и Швеция. като цяло е, широкомащабни програми за подпомагане, за наистина подкрепяне на реформите и още нещо. Аз идвам от страна, която също е в преход е, и мога да кажа, че е, предприятите реформи, ама на практика, не само на на, на хартия е огромно. Огромни са реформите. Пенсионната реформа, реформата в здравеопазването, в образованието. Наистина, вие сте като еталон за реформите, които трябва да се предприемат от всички, така че наистина се надявам че заедно с колегите, които работят за макрофинансовата подкрепа, наистина ще подкрепиме баланса на плащанията. Благодаря. Ако беше лесно, нямаше да сме тук. Напълно съм съгласна с вас. Интересувам е, Единствено, вие какво мислите за четирите неизпълнени е, условия и кога очаквате да бъдат деблокирани е, неизплатените 600 милиона евро? Кои са пречките? Това е първият ми въпрос. И вторият ми въпрос е следния. Цялата история е много е, тегава, така да се каже. Винаги наказваме невинните. Когато а, бяхме на посещение в Унгария, видяхме, че има голяма съпротива до днес помня една дискусия с депутати, които отказваха да разкрият имуществото си и, и тогава си мислех, че става дума за нещо голямо. А, колко, доколко устойчиво е това, което се прави, защото винаги трябва да имаме прави, че нещата могат да се върнат. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. How sustainable. Колко устойчиви са реформите. Сега, за, за, за съжаление, всеки ден, включително и в Европейския съюз и отвъд а, океана, устойчивостта е нещо много относително. А, понякога нали, устойчиво се влиза в Европейския съюз и после изведнъж нещата се променят дори в най-демократичните общества, така че трудно ми е да предвида какво ще се случи след 10 години в Украина, но това, което мога да кажа и мисля, че господин министър го спомена, като каза за условията за притежаване или за А ние може би бяхме малко прекалено амбициозни, когато поискахме да се свърши е, това. Няма, ня, няма добър прецедент. А, дори няма държава, в която по то, да се извършва така проверка в Европейския съюз, включително и в Съединените щати. Така че Мисля, че би било честно да си признаеме, че в случая сме били малко прекалено амбициозни и че там плуваме в е, мътни води. И в момента експерти работят с а, е, правителството, за да намерят а, е, критериите, по които да кажем да, изпълнено, не е изпълнено. Колкото до проверката на декларациите за активите, може би тук наистина из, из, исканията отиват а, малко отвъд а, а, допустимото. В моята страна, примерно, не можем да стигнем до там и в други страни също, което на практика превръща тази проверка в много трудна проверка. Трябва да се върнем към автоматичната система, струва ми се. Но и тук струва ми се, че условията бяха наистина трудни за изпълнение, така че това, че има известно така противопоставяне и в Рада, и, и в парламента, и на други места, съм да е нормално. Може би прекалено, прекалено много искаме да бъде разкрито. Но като цяло става дума за един наистина задълбочен дебат, подкрепен от голяма част от общественото мнение. А и перцепцията за корупцията в Украина е много така жива. И в момента, в който започне правителството нещо да прави, дебата се разгорещява, но в крайна сметка продължаваме да смятаме, че чрез прозрачност и информираност нещата ще се, е, ще се подобрат и така ще се реши въпросът. Но като цяло мисля, че има такава е, промена на парадигмата в е, Украина през годините. Това, което едно време се криеше под килима, сега се изнася на показ. А колкото до цяла старата рамка, значи наистина декларирането на е, декларациите за активи, системата. Целта беше тази информация да бъде достъпна. Това бе постигнато преди година и половина и в момента се създава е, софтуера за автоматична проверка. Нещо подобно на това, което прави Сметната палата. И за следващата рамка ще поискаме от правителството да започне с най-важните т.е. Е, не, не с директора на училище, там нещо така. Ами ще, наистина ще се разглеждат е, казусите, които са политически важни и чувствителни по върховете. Второ, по собствеността, мисля, че това е малко по-сложно. Тук е, имаме нужда от допълнителна експертиза и и както казах, не са ни необходими дори така повече критериите, за да можем да решим, че нещо наистина е постигнато. И че при всички случаи регистър е прият, както вече казах. Значи заедно с този софтуер и начина и, крит, и критериите за собствеността, мисля, че на практика ще, сме постигнали е, изпълнение на приоритетите. Колегата Целер, който беше в Украина. Да, благодаря. Добре дошъл, господин министр. Благодаря, че сте на наше разположение. Макрофинансовата помощ се отпуска за да подкрепи най-вече валутната система на една държава. През последните години Украина беше разтърсена от огромна инфлация на нейната валута. Инфлацията продължава да бъде 14-15%, доколкото знам. И една от причините беше неконтролируемите изтичания на капитал от Украина, не на последно място с помощта на банките. Банките фалираха и хората изнасяха капиталите си в чужбина. Госпожа Хинятова, директорката на Хинатиева, поправя се оратора, директорката на Националната банка се опитва да подобри положението. Как продължава този процес? Доколкото знам, чуждестранните банки, на първо място руските, на второ място австрийските, са много активни в Украина как се следи процеса, за да може да се предотврати повторно изтичане на капитали в чужбина. Колегата Вон, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Аз също посетих Украина. Ние видяхме значителен, виждаме сега значителен напредък, но две неща ми направиха впечатление. Първо, обвиняенията в корупция. Сигурност по това време нямаше капацитет за работа по проблема. Така, например, ни казаха, че местните регионалните власти не могат да се борят с корупцията и предстои да бъде създаден орган за борба с корупцията. Какъв напредък е, напра... е постигнат? за борба с корупцията. Второто, което ми направи е, впечатление, че, е, че средствата отиват от централния бюджет и е много трудно те да бъдат проследени поради тази причина. Това е втория ми въпрос. Какъв е, напредък е постигнат по този въпрос? Знам, че е трудно да се проследят средствата до централния бюджет. Трудно е да се види къде отиват парите. Това е втория ми въпрос. Постигнат ли е напредък по това да могат да се проследят как се използват средствата, поступващи от Европейския съюз, централния бюджет? Mulțumesc, doamna președinte. Е, Aș spune încă din stat că nu sunt de acord cu позиция комисии легат. Аз съм съгласен с позицията на не съм съгласен с позицията на комисията, че сме заложили стандартите твърде високо по отношение на крайните бенефициенти. Защо смятам така? В Европейския парламент Четвърта комисия се занимава с този въпрос. А, не, не четвърта комисия, а четири специални комисии в парламента се а, занимават с данъчните обежища. По време на скандала с документите от а, Панама също работеше такава комисия. Това беше най-голямото данъчно убежище. Не, че се засегнаха най-големите фирми и много високопоставени политици. Стана ясно, че участват в тези фирми, замесени в скандал с документите от Панама. И по време на тежките години, когато хората умираха, други основаваха фирми, за да осигурят парите си. Третото условие също беше засегнато. Хубаво е, че то съществува. И когато говорим за финансова подкрепа от Европейския съюз, не, нека да не говорим за перцепцията, за възприемането на корупцията, за действителното положение по отношение на корупцията. Аз бих искал да разбера още във връзка с това условие за крайния бенефициент. Защото това е свързано с борбата с корупцията, и накрая искам да кажа още нещо. Не е, е трудно в техническо отношение. Стандартите не са твърде високи. Има технология, има начин, по който може да се разбере то в реално време е, какво прави една фирма, какви са връзките между фирмите, какви контакти поддържат помежду си. Мисля, че политическата воля е проблема и за това искам да попитам, има ли в Украина политическа воля за създаване на такъв механизъм? Да. А, скритите съдружници са проблем, а, а, но трябва да се знае кои са те, за да се избегне конфликт на интереси с държавата. Много често сме се занимавали е, с въпроси, свързани с скрите съдрудници. Господин министр, мисля, че достатъчно въпроси ви зададоха, сега може да отговорите. Благодаря ви. Искам да започна. Първо, с, с, с следното. Аз не знам кога сте били на посещение в Украина. Много ще, ще ми се иска да се срещна с вас, защото щяхме да имаме повече време да ви разкажа. 2016. Добре, значи следващия път, който дойдете в Украина, с удоволствие ще се срещна с вас, за да ви кажа какво правим и да имаме повече време. Първо по въпроса с изтичането на капитали и какво се прави, за да гарантираме, че парите няма да напуснат държавата и за състоянието на реформата в банковия сектор предишният гуверньор на Централната банка свърши фантастична работа в разчистването на банковия сектор. Тя беше много смела а, и работеше за продоляване на проблемите, в които се бяхме окопали в продължение на много години. 90 банки бяха извадени от банковата, премахнати от банковата система. беше извършена национализация на най-голямата банка в държавата. Това беше най-трудното, което направихме с нея. Всичко това е свършено. Сега банковата система е разчистена. Най-голямата, най-влиятелната банка беше собственост на двама влиятелни олигарци, сега е държавна собственост. Министерство на финансите е един от акционерите в банката. В момента е притежава 55% от всички банки. Много неща зависят от Националната банка, но има въпроси свързани с Министерството на финансите. Какво правим ние като акционер, държащ 55% от банковата система? система, за да гарантираме, че банковата система ще се развива без измами и така нататък. Наскоро приехме стратегия, която засяга всички тези а, проблеми. Сега работим върху изпълнението на тази стратегия, с цел да се трансформира банковата система и през следващите е, години да намалим процента на стичане на капитали на 24. Това ще стане чрез приватизация. Надяваме се европейските банки също да се включат е, и да дадат на украинския пазар. По-тежките области, по които трябва да се работи във връзка с изтичането на капитали. Прилагаме процедурите БАПС, присъединихме се към плана, изпълняваме минималните стандарти. Второ, преразглеждаме всички двустранни споразумения, всички двустранни споразумения за избягване на двойното данчно облагане, стремейки се да достигнем средните стоености на ОСР. Защото капиталите не непременно отиват в данъчните обежища, те обикновено изтичат към държави, в които има ниско данъчно облагане. Затова сме подписали споразумение с Нидерландия, с Кипър, е, така че този процес е вход. Що се отнася до изпирането на пари, е, ние изцяло работим по най-добрите международни е, практики. Предали сме нашата стратегия на парламента и се надяваме тя скоро да бъде одобрена. Толкова за изтичането на капитали, за корупцията. Мога да ви кажа, да ви опиша не само това, което е направило правителството, аз имам личен опит в тази област. Преди да стана министър, работех в администрацията и бях ръководител на украинската делегация в Грека. А, аз лично работех върху създаването на закона и създаването на бюрото за борба с корупцията в Украина. Това всъщност отвори вратите към а, а, премахването на визите за украински граждани. Разбирам всички взаимовръзки. Когато казваме, че е необходимо да се създаде специализиран съд за борба с корупцията, за да завърши системата, сме твърдо убедени, че това е така, защото имаме Агенция за борба с корупцията, имаме Национален офис за разследване на случаите, трябва ни и съответно специализирано съдилище. Създаването на такова съдилище ще, е, ще се създаде не само в отговор на искане отвън, но а, и хората в Украина го иска, защото една от основните теми по време на Майдана, беше не само евроинтеграцията, но също така и корупцията. Хората бяха възмутени до крайен предел от корупцията. Така че не смятаме, че създаването на антикорупционен съд е нещо много важно трябва да бъде прият съответния закон. Това е едно от условията, но то не е достатъчно и за това ние работим по създаването на антикорупционен съд, който да бъде независим и да се ползва с доверие. Защото ако не се ползва с доверие, няма нужда от е, него. това ние много внимателно е, работим. Изграждането на капацитет е, е, е със сигурност е правилната стъпка. Националния офис за разследване на корупция корупцията е, беше изграден от е, нищото. В него, е, там работят 600 души. Те са нови, обучени са и сега дават резултати. Сега прозрачност на макрофинансовата система и на бюджета. Вижте, Надявам се да ме разберете правилно. Аз като министър трябва да гарантирам, че всички пари в бюджета се използват целесообразно. Защото тези средства подкрепят нашите приоритети и за нас е важно парите да се използват ефективно. Трябва да имаме доверие в механизмите, процесите в страната, защото не може да проследим всички средства. И вие също трябва да имате доверие в нашите механизми. А, ние имаме следния принцип. Ние не финансираме нереформирани институции. Например, а, главната прокуратура е такава нереформирана институция. Тя не получава подкрепа от нас. Само там, където са осъществени реформи в пълна степен, може да се получи финансиране. Така че средствата отиват, е, е, отиват е, в бюджета. Не знам как да ви уверя, че средствата се използват целесообразно. Относно документите от Панама. Вие сте прав. Прави. Първо, относно факта, че информацията е известна, трябва да се реагира. Има различни начини, по които да се реагира. Е, е, е едно от ключовите неща са предстоящите избори, защото ако това не е важно за Украина, защо да е важно за някой друг? Хората в Украина трябва да преценят. Следващата година ни предстоят два вида избори в страната дали има политическа воля? Да, има политическа воля. Има политическа воля да се изчисти системата, да се гарантира парите да останат в държавата данци, да се плащат има ли съпротива? О, да, голяма съпротива има. Но ние продължаваме стъпка по стъпка да вървим напред. хората в Украина ще преценят на предстоящите избори дали успяваме. Имаме също така и технически трудности. Например, е трудно да проследим дали има верижна собственост и дали определено лице участва в дадена фирма, защото това, което излезе в документите от Панама, бяха имената на, на хората, но от тогава насам аз съм сигурен, че Е, много хора са си извлекли съответните полки, техните имена вече не се появяват. Е, така че нещата просто стават по-трудни. Не само в Украина, а и по целия свят. Как да се борим с това? Трябва да го правим заедно. И аз мисля, че този процес е, е непрекъснат. Той не може да бъде завършен веднъж за винаги. Винаги ще бъде трудно. Абсолютно винаги. И въпросът е от глобално естество. Благодаря. Комисията. Госпожо председател, господин министр, съвсем накратко. Само на въпроса на за рамката. Това е бюджета трябва да компенсира за проблемите в а, баланса на плащания. Е, има прозрачност, много голяма прозрачност в Украина и те са в на вод, във водеща позиция през последните три години. Въпреки онези 5, 5% за бюджета за отбрана, дефи, бюджета, дефи, бюджетният дефицит е от 1,7%, от 5%. Наистина много големи ограничения бяха наложени, много. А през последните три години публичните разходи като процент от БВП спаднаха с 13% от 53 на 40%. Това е намаляването на публичните разходи като процент от БВП. Е, вижте героичните усилия на френският президент, който се опитва да ги намали с 1 до 2% и виждате как реагира обществеността. А тук имаме намаление с 13%. Така че наистина ние подкрепяме общият е, бюджет, който компенсира дисбалансите между разходи и приходи, баланса на плащанията. Но наистина мисля, че от гледна точка на прозрачността е, Украина не може да се сравни с е, никого, колкото до корекциите. в един така не, нестабилна среда. Много е важно, разбира се, да има органи, които за борба с корупцията и там има много, много напредък в, в в Украина, но разбира се не е на равнището, което се очаква. Със съдебната система и така нататък. Включително и разследващите звена, но разбира се, има и много пропуски в съдебната система. Та като цяло. Украина е направила много голяма крачка напред към ограничаване пространството на корупцията. Просто беше ограничено а, пространството на корупцията, която, която се развихреше най-време в ар, арби, арбитрежа и фиксираният е, валутен курс, второ банковия сектор. И вие споменахте, че над 90 лиценза бяха иззети е, и в момента пруденциалният надзор е много строг и това води до е, излишък на ликвидност, в банките. На, на, на, на практика положението е същото като в останала Европа. Има излишък на ликвидности в а, банките. Т.е. като цяло корупцията в банките беше отстранена. А, трето, въвеждането на електронни електронна система за обществени поръчки, така наречената система Озоро. И по, то, и по този повод и благодарение на тази система беше спестен 1% от БВП, както и също така област на корупция, възвръщането на ДДС и въвеждането на автоматична система елиминира също така много голяма възможност за корупция. И решението на правителството Госма през 2016 година за а, а, And the figure that shows that is that the um, uh, накляване цените на гъста, което всъщност доведе до изчезването на корупцията в този отрасъл. И, и минахме от загуба на милиарди и половина а, към печалба с над милиард. И това е от гледна точка на превенцията. Сега, разбира се, има още много какво да се направи за създаване на а, стабилни институции, които ще а, прилагат а, а, така наречените наказателни мерки. Има ли корупции в, в, в Украина? Ми да. А, има ли олигарси? Ама има, разбира се. Може би са малко по-бедни, отколкото преди три години, но продължават да бъдат ужасяващо богати. Но знаете, че ком... комисията води борбата за срещу така наречените несътрудничещи юрисдикции и тези, които има някои от тях, които бяха в черния списък, сега са в сивия списък, но Украина не е на в този списък. Така че, както казах, в а, Украина е, има наистина страшно богати хора, които а, е, чието притежания са някъде в е, данъчните обежища, но самата Украина никога не е била спомената за включване в списък. Така че, значи, както казах, работихме с, с датското правителство и датското правителство помага на Украина да укрепи администрацията си и институциите. Благодаря. От една страна ние се, възхищавам, ние се възхищавам е, на този на решителен е, напредък. Господин министър, благодарим ви, че сте тук. Оставаме във връзка виждам, че ние имаме какво да направим. Искаме да ви окоръжим по пътя напред. Много сме впечатлени, знаем, че е много трудно да се постигнат промени, но когато казвате, че сте постигнали нещо, ние сме доволни, ще продължим да ви помагаме по по пътя напред и чрез проучването, което ще публикуваме в края на годината. Благодаря ви много. С това минаваме на следващата точка от дневния ред. Точка 7. Кратко представяне на доклада на Европейската сметна палата, предпреседента помощ за Турция. Госпожа Якобсен е тук. Никой друг няма да получи думата, освен докладчика. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател, дами и господа. Благодаря ви за възможността да ви представя специалния доклад за Европейският инструмент за подпомагане на преприсъединяването на Турция Турция играе важна роля в международните отношения. Тя е ключов партньор на Европейския съюз и от 1999 година е страна кандидатка за присъединяване към Европейския съюз. Пред присъединената на помощ представлява финансиране на проекти в областта на върховенството на закона, инфраструктури, е, човешки права и така нататък. Е, Европа, Турция е страната, която най-много се е възползвала от средства от Европейския съюз извън държавите членки. 4 милиарда и половина евро за периода 2007-2013 и 4 милиарда и половина 2014-2020. Процес е, преговорния процес е много бавен и само 16 от 35 глави са отворени за преговори, като само една е затворено, затворена и от 2013 година, 2016 година, след опита за преврат, нещата в Турция някак си замръзнаха. Сега, какво, какво, каква беше целта на нашия Одис? Е, целта беше да видим ефективността, формата, вида и ефективността на предприсъединителната помощ за Турция и дали целите са постигнени. Целта беше да видим дали е, предприсъединителната помощ е, да е била добре очертана и дали тя наистина ефективно е била разходвана е, като подпомага, подпомагаща реш, реш, стратегически сектори. Да, оказа се, че наистина помощта е била добре оформена, но същевременно не е, не, не е стигнала в и не е спомогнала за реформи в областта на съдебната система, корупцията, свободата на медиите и също така установихме, че Европейската комисия не се възползва достатъчно от клаузите за условност при предоставяне на а, помощта. А, ком... необходимо е било комисията или да поеме ръководството на дадени проекти, или да се направят необходимите корекции. Е, също, също така в регламента не се отразява възможността за спиране на, на помощта в случай, че има а, е, нарушаване и потъпване на човешките права. Кът, като като цяло в 13 от 14 проекти, проекти които е, разгледахме, се оказа, че тези проекти като цяло са били е, изпълнени, но като, с много е, е, закъснение, като най-често това закъснение е, проист проистича от недостатъчно добра воля от страна на турското правителство. За да се подобри и формата, и, при, и у, изпълнението на и, и, и изразходването на средства са необходими да има по-добро очертаване на целите, да има по-добри оценки, да се използват повече възможностите за политически и проектни условия от страна на комисията, да се, изпъл... да се извършва по-добър мониторинг и да се намалят забавянията чрез корекции в начина за управление на проектите. Ако имате въпроси, сега давам думата на Клаудия Шмидт и още веднъж повтарям, че става дума за кратко представен. Клаудия, имаш думата. Кратък е, доклад с много допълнителни бележки към него. Е, специалните доклади на съда винаги са много интересни и този доклад е, много ме фрустрира, защото аз не виждам доклада в толкова положителна светлина, нито що се отнася до Турция, нито що се отнася до действията или бездействията на комисията. За мен беше ужасяващо да прочета черно на бяло онова, което е разкрила Сметната палата. Неща, които иначе само предполагаме. Искам да цитирам едно място от доклада. Там пише, че през че не са изпълнени е, една част от основните изисквания, например независимостта на съдебната е, система, борбата с корупцията, организираната престъпност достъпност, прозрачност пред гражданското общество и така нататък. Напредъка на комисията в някои от тези области според комисията е недостатъчно, защото турските, на турските власти не им достига политическа воля. Само този цитат за мен би е, означавал да спрем с целият този цирк и след като не искат, нека да не им помагаме. Мисля, че при всички тези проекти, с изключение на е, един, не достига политическа воля. Ние харчим суми, е, които далеч надхвърлят е, приемливото а това, което четем в доклада, потвърждава, че Турция все повече се отдалечава от Европейския съюз. Има колеги, в това число австрийския комисар Йоханес Хан, които са на друго мнение, и които продължават да се надяват, че все още има смисъл да се водят предприсъединителните преговори. Аз се питам колко години трябва да преговаряме. Преговаряме от 99-та година Сам Положението става все по-лошо, вместо да се подобрява. Мисля, че в някакъв момент не просто трябва временно да се прекрати изплащането на средства, а да се спре веднъж за винаги. И това няма нищо общо с беженците е, в Турция. Мисля, че двете неща стриктно трябва да се разделят. Е, е, Турция подкрепя Европа по отношение на беженците, но не и в друго отношение. И за това имам въпрос към комисията да, да, да чуя какво мисли цялостно по въпроса. За мен не е достатъчно да прочета в доклада на сметната палата, че комисията просто приема препоръките. Какво означава да приемаш препоръките? Какво се прави на практика? Нещо променя ли се? Прави ли се нещо? Това е първият ми въпрос. Какво означава това конкретно? Какво означава конкретно комисията да е съгласна с препоръките, да приема препоръките? Второ, а, условията, с които е обвързана предприсъединителната помощ, защо те не се използват? Особено, когато резултатите са толкова незадоволителни. Защо не се използва този инструмент на условността? Защо не се използва повторното централизиране? в инструмента за предприсъединителната помощ има възможност средствата да бъдат спрени, ако не се спазват принципите на правовата държава и на демокрацията. Защо в ИПА-2 тази те, това не е предвидено. Аз междувременно си мисля, че проявяваме престъпна небрежност, когато залагаме на карта толкова големи суми и когато в хода на преговорите забележим, че партньорът няма желание, даже напротив, движи се точно в обратната посока, защо нищо не правим според мен трябва да си дадем сметка, че лъжем сами себе си. Искам да продължа да говоря, но нямам право за комисията госпожа Маданова. Мадам Чер, Госпожо председател, благодаря, ще бъда много кратка. Първо искам да подчертая, че ние наистина имаме е, изключително добро сътрудничество с Сметната палата. Благодаря на докладчика и нейните колеги. Госпожо Шмидт, ние споделяме вашето недоволство и неудовлетвореност от това какво се случва в Турция. Да, в Украина има политическа воля, не разбира се проявено от всички, но от много, докато в Турция наистина липсва политическа воля. Но нека не забравяме, че държавите членки са онези, които диктуват политиката към трети страни. Как реагирахме на препоръките от 2007 година? Намалихме помощта с 89 милиона на 20 марта комисара Хан направи предложение тук от името на комисията да се смалат 759 милиона за 18, 19 и 20 година. Това е предложението на комисията в момента е госпожа Шакс, която е докладчик, е права, че трябва да се преразгледа пред присъединителната помощ за Турция. От една страна, от гледната от гледна точка на това, че няма достатъчно освояване на средствата. И това е пак е, недостатъчна политическа воля, както и е, от гледна точка на резултатите. Е, ние преориентирахме приоритети, подпомагане на гражданското общество, участие в е, програми на Европейския е, съюз и други. Целта е нашата помощ да бъде предимно насочена в областта на демокрация и е, върховенство на, на закона. Вече няма да помагаме е, съдебната система, тъй като там има просто недобра воля, за много голямо забавяне а, е, и условието. А, нашият подход е все повече и повече подчинен на условността и това ще продължава и ще продължиме в, а, по същият а, път. И трето, ще увеличиме, увеличаваме средствата, които пряко се управляват от нашата е, мисия за сметка на тези, които се предоставят на турските органи. За програмите, програмите за, обще, за гражданското общество. Те просто тези, тези средства бяха рапатрирани и в момента се управляват от а, а, нашата, пред, нашето представителство. Тоест има пряко управление на средствата от Европейския съюз. С това приключвам е, работата по тази точка от дневния ред. Кратката презентация се е кратка презентация. Ще включим темата обаче още веднъж дневния ред, защото трябва да решим какво да правим. Много съжалявам, но никой няма право да вземе думата. Само 15 минути са предвидени. Съжалявам това приключихме дебата по тази точка, приключихме и откритото заседание. Сега ще помоля всички да напуснат залата, всички се изклюя на членовете на комисията и консултантите. Ще помоля всички останали да напуснат залата. Ако може шумно да я напуснат. Und ich möchte, dass wir auch die, den, äh, die Übertragung im Web Искам също така да бъде, искам също така да бъде спарян веб стриминга. Започваме закрито.